Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la reunión. Добър ден на всички. Нека да започнем заседанието си. Първата точка е приемането на дневния ред. Има две изменения в дневния ред, така както тя беше, както дневния ред беше договорен от политическите групи. Ние ще гласуваме по доклада на госпожа Йотова за Черно море. След това имаме точка 12а по молба на социал... социалистическата група. Писмен въпрос за е, опасността от радиоактивност. Това е по е, член 173 от правилника. Трябва да кажа, че член 1173 не е правилната правна база за включването на такава точка, защото ам, този член се отнася за въпроси, на които Европейската комисия не е отговорила, а всъщност нито едно от тези е, изисквания не е, е, спазено. Аз нямах пред себе си правилника тогава, когато разреших това, така че моля ви това да не се случва преди. Ако нямате Нищо против, нека да кажем, че дневния ред с измененията е приета. Естествено, както винаги, Заседанието ще се предава. Имате протоколите от заседанието от 24 и 25 май. Ако нямате нищо против, нека да бъдат приети. Номер 3, точка номер 3, съобщение на председателства, тук няма. Точка 4, настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море. По този доклад вече имахме дебат. Днес ще разглеждаме измененията и както беше договорено. Веднага след това ще гласуваме по доклада. Сега искам да дам думата на госпожа Йотова и след това вече на депутатите, които са предали изменения, за да можете да ги обяснят, както и компромисните споразуме... Е, изменения, извинете, по които бя... беше постигнато споразумение. Госпожо Йотова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на вашето внимание вече са направените предложения за изменение на доклада за перспективите в рибарството в Черно море. Бих искала да благодаря на всички вас за проявения интерес към тази проблематика, нова за Европейския съюз и за общата морска политика. През периода на разисквания вие имахте възможност да изслушате експерти от България. В хода на подготовката на този доклад имах възможност за срещи с колеги от Турция и Руската федерация, за да разговаряме за перспективите пред развитието на Черноморския басейн, екологията, рибарството и економиката на Черно море. Искам да изкажа особена благодарност на докладчика в Сянка, господин Йоанис Цокалас и на заместник-председателя на нашата комисия, господин Ален Кадек, за добрата им работа по доклада и за важните изменения, които са предложили на нашето внимание. Сега ще се спра малко по-подробно на тях. Напълно споделя мнението на господин Цокалас за важността на диалога с страните извън Европейския съюз за създаването на по-структурирана рамка в областта на рибарството, с отчитане, разбира се, и на националните особености, за повече сътрудничество и важната роля на международните споразумения. Трябва да изискваме по-голяма активност от страна на Агенцията за контрол на рибарството и спазване на международното право по отношение на риболовните дейности. Приемам позицията на докладчика в Сянка, че трябва да се възползваме от всички съществуващи инструменти за управлението на рибарството в Черно море, но и да не изоставяме идеята за създаване на дългосрочен план за самостоятелен орган за Черно море. Имаме нужда от ред в Черно море, ако искаме секторът на рибарството да оцелее и да се развива. За сега това внимание, демонстрирано от съществуващите организации, не е особено ефективно. Искам само да отбележа, че на последната среща на GFCM в Рим едва 30 минути са били отделени на Черно море от общо два дни заседания. Това отношение трябва да бъде променено. Искам да отворя една скоба. Предстоящата зимна олимпиада в Сочи през 2014 година, огромните строителни работи, новата инфраструктура на поставя големия въпрос – доколко и как ще бъде съхранена екологията на Черно море и дали морето няма да плати тежка цена, след като там дори ще се строят изкуствени острови. Кой ще контролира от гледна точка на интересите на опазването на Черноморския басейн, неговите води, поминъка на хората, които живеят и развитието на рибарския бизнес? Бих искала да обърна вашето внимание на изменението на господин Цокала за укрепване на системата за наблюдение, надзор и контрол върху риболовните дейности. Проблемът с браконьерите продължава да бъде много тежък и с големи економически последствия. От друга страна, парадоксално възникват непрекъснато проблеми между България и Румъния, страни членки на ЕС, за третирането на общностните води след 12-милната зона. В това отношение чакаме и намесата на Европейската комисия, след като определено има проблеми в прилагането на съответния регламент. В момента български риболовен кораб, отговарящ на всички изисквания, например задържан от румънските власти, екипажа е подведен под отговорност. Тези сериозни проблеми трябва да бъдат отстранени, за да има спокойствие за европейските рибари. В този смисъл за мен е много ценно предложението на Ленка Дек за създаването на Европейска брегова охрана за ефективно сътрудничество между държавите членки за морската безопасност и сигурност. Вярвам, че всички ще се съгласите с необходимостта от засилването на регионалния подход за конкурентоспособността на европейския пазар, който се намира под силен натиск на вноса на рибни продукти от трети страни. Важността на този въпрос сме изтъквали многократно в тази комисия, имали сме сериозни дебати, имаме и добри документи в това отношение. Постигнахме компромисно изменение 5 за многогодишните планове за управление на рибните ресурси. Всички са на мнение, и експерти, и а, хората, с които се срещахме, и рибарите, че прилаганите сега квоти и общо допустим улов не само поставят държавите членки в неравностойно положение спрямо страните извън Европейския съюз, но най-вече не дават перспектива за рибните запаси в Черно море. Благодаря на двамата докладчици, че допълниха моя доклад с предложенията за още по-голямо сътрудничество, както между браншовите структури в сектора, така и между научните институции и ролята на науката за развитието не само на морските басейни, но и на рибарския сектор изобщо. Както вече сте информирани, след месец нашата комисия изпраща делегация в България, където ще имате възможност да видите на живо всички тези проблеми, които са отразени в доклада. Благодаря. Господин си има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам първо да благодаря на нашия докладчик за отличния доклад, както и за особено плодотворното сътрудничество и компромисните изменения, които бяха предложени. Няма съмнение, че, Европе... че Черно море е едно от вътрешните морета, което е най-динамично е, с, с много голямо влияние върху населението. Това море се нарича, е, се намира в един много важен геополитически район. Е, много е важно Европейския парламент да започне дебат за необходимостта не само от биологично разнообразие, но и за рибния, риболовния сектор в това отношение. За да може текстът да бъде по-изчерпателен, по-реалистичен, трябва да разгледаме на нещата. Аз съм съгласен с докладчика, че трябва да се вземе предвид е, изработването на морската политика на Европейския съюз. Ние смятаме, че създаването на една агенция, която отделна е, на този етап не би могло да доведе резултати във връзка с биологичното разнообразие и просперитета на морския сектор. Аз не съм против създаването на нов орган, но трябва да се отчете дългосрочната необходимост. Следователно, в тази връзка искам да споделя с вас следното. Що се отнася до Черно море, аз мисля, че такова предложение не може да бъде подкрепено в рамките на една остра економическа криза, пред която е изправен Европейския съюз. Ние разполагаме с финансови инструменти на европейско равнище, които могат да помогнат помогнат на морския сектор, Европейския фонд по риболова, научни изследователски програми и така нататък. Искам още веднъж да благодаря на госпожа Малтова, на госпожа Ялтова за сътрудничеството и за това, че е включила част от моите предложения в доклада си. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на госпожа Йотова за сътрудничеството и за възможността да водим диалог по време на подготвянето на този доклад, както и след това. От името на комисията ние изказахме позицията си поради за предложения, които са включени в доклада. Аз не смятам, че би трябвало да се впускаме подробно в това, което беше казано преди. Аз искам да благодаря на господин господин Цукала за предложените изменения от него, които още допълнително подобряват този добър доклад. Председателката, благодаря ви много. И сега така вече можем да гласуваме. Надявам се, че всички си носите картите. Първо компромисно изменение 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се един от Изменение 8 пада. Тогава преминаваме на изменение 9 на Цукалас. Кой е за? А, край на гласуването о, с пълно единодушие. Изменение 10. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Приема се единодушно. Изменение 11. Отново господин Цукалас. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отново единодушно прието. Изменение 12. Господин Цукалас. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 19 на 2 гласа. Това означава, че изменение 13 пада. Гласуваме изменение 14. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Единодушно прието. 17. Край на гласуването. Приема се с мнозинство компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Изменение 18 пада съответно. Гласуваме сега изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с мнозинство а, номер 20. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Компромисно изменение 4. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. 21 и 22 пада. Преминаваме към изменение 23. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Компромис 5. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с мнозинство 24 пада. Изменение 25. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се единодушно. Изменение 26. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Разделно гласуване по изменение 27, първа част, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. Втората част. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се, но всъщност гласува един социалист повече. Извинявайте, не съм в повече, но натиснах не това копче, което трябва. Да, ако има мнозинство, това не променя много, защото всъщност резултата е 13 на 8. Бихте ли гласували сега вече по точките от преамбюла 1 до 6 заедно? Добре, гласуваме. Добре, има възражение. Добре, просто за това, просто питах. Сега гласуваме измен а, преамбил, точка преамбил едно. Край на гласуването. Приема се единодушно. Точка от преамбила 2. Е Режим на гласуване. Край на гласуването. единодушно се приема. 3. Режим на гласуване, край на гласуването. Приема се с мнозинство. Изменени 4. Край на гласуването. Приема се. Точка от прембила 5. Приема се. Изменение 6. Приема се единодушно. Компромисно изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Единодушно се приете. 7 пада и сега гласуваме с целия текст с измененията. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Приема се единодушно с 20 гласа за. Поздравление на госпожа Йотова и на всички, които внесоха изменения, направиха компромисни предложения и така. С това приключваме тази точка от дневния ред би трябвало да се внесе в пленарната зала през септември. Преминаваме към точка 5. Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Кабо Верде. Господин Патакълб Галагър ще ни разкаже за доклада си, за което веднага му давам думата и след това ще дам думата на а, е, депутати, които искат да говорят. Благодаря. Вече обсъдихме положението с Кабо Верде на предишното заседание. Има специално споразумение за партньорство с Кабо Верде. То съществува от 2007 година. То отчита периферния характер на тази страна. Това е един от островите, които са разположени далеч от континента Европа, от най-отдалечените райони. По отношение на видовете риба има някои важни видове, като видове риба тон и малки пелагични риби, както и някои дънни видове, в допълнение към омарите. Като цяло, сектора на рибарството и свързаните с него подсектори създават някъде около 10 400 работни места. Това са данни от 2008 година. Голяма цифра, тъй като е, съпоставено с е, останалите работни места в Кабо Верде, е, това си е сериозна бройка. Кабо Верде изнася рибни продукти за Европа. Тази страна е част от регионалната комисия за рибарството в района и комисията за опазване. Между 43 и 47 кораба са лицензирани да ловят риба, освен на европейски кораби. Там има и кораби от Япония. Те действат по силата на частно споразумение. Японците нямат лиценз за улов на риба, но те използват оборудването за трансбордиране на Кабо Верде и портовете. Доклада споменава, че има малък напредък по отношение на наблюдаването, контрола и надзора на риболовните дейности. Има проблеми и недостатъци по отношение на политическия диалог между партньорите. Първата среща се проведе през 2009 година, две години след подписването на първия протокол. Трябва да се гарантира, че тези пропуски ще бъдат запълнени, така че трябва да има коригиране на проблемите. В доклада се казва, че споразумението е оказало въздействие върху изграждането на институционалния капацитет на тази страна, като води до развитие на маломерния риболов и подобрява съобразяването с фитосанитарните изисквания и изискванията за риболовните продукти на Европейския съюз. 385 000 евро годишно е помощта за Кабо Верде. Освен това, 167 хиляди годишно се дават за таксите за лиценза. Общата сума е 375 хиляди годишно. През 2008 и 2009 година тази сума представлява 24% от инвестициите в бюджета, 113 работни места са свързани с това конкретно споразумение, места за граждане на Кабо Верде. Заедно с надниците за работниците, споразумението води до това, че 0,1% от БВП на тази страна се дължи всъщност на Европейския съюз. Споразумението подсили способностите на Кабо Верде да се справи с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и подобри капацитета за мониторинг и контрол. Предполагам, че ще има някакво въздействие върху политическата и бюджетната стабилност на страната. По отношение на Европейския съюз, включването на новия протокол – ще гарантира последователността на риболовните дейности, както те се предвиждат в споразумението за Западноафриканския регион и ще подпомогнат жизнеспособността на европейската индустрия, тъй като нашите кораби ще могат да действат в една стабилна среда от юридическа гледна точка. Има едно специално измерение – по отношение на специалното партньорство между тази страна и Европейския съюз и това специално измерение може да допълни външното измерение на интегрираната морска политика. По отношение на протокола, очакваме двете страни да го подпишат. Ще има изменения, естествено, от комисията. Протокола ще бъде от 1 септември 2011 до края на август 2014 година. Искаме да гарантираме последователността, въпреки че постигнахме принципно съгласие на последното заседание да гласуваме по този доклад през юли. Както вероятно знаете, получихме писмо от Комисията по околна среда, Комисията по развитие, поправи се оратора, те искат да дадат своето становище преди гласуването в нашата комисия. Ние се съгласихме. Те получиха текста съвсем наскоро. Ще дадат своето становище. Предлагам на комисията вместо да гласуваме през юли, да отложим гласуването за септември това няма да повлияе на последователността и безпроблемното и плавно преминаване от едното споразумение към другото. Казах ви, то ще бъде от септември тази година до 2014 година. Това са основните елементи. Контрола, наблюдението, всичко това е много важно. Важна е тази пропаст от две години и тя трябва да се съкрати по някакъв начин. Споразумението от полза и за Съюза, и за Кабо Верде. То е важно за, за бъдещето. Препоръка имаме и да включим измерението свързано с човешките права. Благодаря. Господин Кадек има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо. Първо искам да поздравя Пад Декоб за доклада и за извършената от него работа. Тези споразумения са много важни за европейската промишленост. Аз приветствам споразумението за партньорство, което беше включено и а, функционира добре. Той е в полза на Европейския съюз. Това дава възможност а, на Европейския съюз а, да се развива. А, това е важно и за риболова на Кабо Верде и за запасите на тон. Това е изключително важно. Съображение винаги, когато разглеждаме тези споразумения. Това са заключения за едно добро споразумение, което би трябвало да бъде подкрепено. Капо Сантос, благодаря ви. Исках да ви кажа, като докладчик в сянка от името на социалистите, че искам да поздравя нашия докладчик за свършената отлична работа. Много подробен е материалът. Искам да подчертая, че това е една много специфична африканска страна, където демокрацията наистина работи много добре. Има демократически промени в управляващите партии. Наистина има пример за добро управление в Африка в лицето на тази страна. И както каза докладчикът, покрити са основните аспекти и мерки, свързани с политиката за развитие в областта на рибарството в Каповерте. Засяга се въпроса за устойчивост. Освен това, съвсем справедливо той също така се спира на факта, че плаващите на тези съдове трябва да бъдат от Капо Верде, а не от АКТБ. Това също е много важно за Европейския съюз, защото е една альтернатива и ни помага да се борим срещу пиратството, което процъфтява в региона в момента. Някои по-малко положителни аспекти обаче искам да спомена сега по отношение на доклада. Необходимо е да имаме по-голям контрол, да следим обстановката по-добре и в новото споразумение се надявам, че ще имаме именно такива мерки за по-голям контрол. Отличен е доклада и има подкрепата на социалистите. Моля докладчика да и всички останали колеги да ме извините, но скоро трябва да а, се кача на един полет. Ще трябва да тръгна по-рано, но въпреки всичко ви поздравявам. Председателката, благодаря. Надявам се, че ще пътувате добре. Господа патроне, благодаря. Аз също взимам думата като докладчик в сянка на тази тема. И аз също искам да започна с поздравление към колегата Галахър за свършената от него работа. И на положителните аспекти е, че всъщност докладът е много добре балансиран. Но искам да подчертая онези аспекти, които според мен са най-значими – намаляването на годините, 3 месеца, 3 години, финансовите вноски, увеличението от 270 хиляди евро до 325 хиляди. Това е едно увеличение почти с 13% за кратък период от време. Мисля, че това е добре, защото отразява преди всичко подкрепата, която искаме да окажем на рибарството в тази страна, която, както вече бе казано, е един добър пример за добро управление в региона. Тя доказа, че добре може да оползотворява помощ за бранша – който е стратегически за развитието на страната. Трябва да се опитаме да укрепим мерките за контрол, които ще ни дадат възможност да гарантираме, че финансирането от страна на Европейския съюз наистина допринася до развитието на бранша в Каповерде. Още нещо – Европейският парламент трябва да изиска детални, детайлен протокол от комисията по отношение заседанието за многогодишната а, рамка. Това е нещо много важно за нас. Бихме искали да разполагаме с тази информация. Също така е добре да имаме и наши представители на тези заседания. Това е необходимо от гледна точка на окончателната оценка, която ще се направи. А много е важно да се сравнят нещата и с предишния протокол. Това за нас е много важно, за да можем да оценим като цяло работата. Необходимо е да използваме факта, че имаме увеличени правомощия сега и компетенции и трябва да работим а, много по-подробно по всички тези аспекти. Освен това, а, Европейският парламент трябва да бъде информиран относно процеса на преговорите. Няколко представители от бранша се свързаха с мен в Португалия. Те се интересуват от различни протоколи, които са били обсъждани и въпросът е следният. Когато протоколите дойдат в нашата комисия, ние нямаме никаква представа как точно са протекли преговорите. Вече е много късно да се предложат изменения или да се направят предложения, което би било в интерес на държавите членки, в крайна сметка. Така че, ако ще следваме отблизо процеса на преговорите, ще имаме много по-голяма възможност да се намесваме в хода на преговорите, за да адаптираме някои от нашите е, предложения към необходимостта да се отчетат особеностите и нуждите на нашата флота. Благодаря на докладчика за работата му. Е, убеден съм, че този доклад ще укрепи работата ни в бъдеще. Благодаря. Да, наистина това се опитваме да направим сега и с Мавритания. Ще се опитаме да работим по същия начин, както и с всички останали споразумения в областта на рибарството. Но това е един дългосрочен проект. А сега ще продължим да работим така, както до сега. Госпожа Люлин. Uh, uh, Благодаря. Благодаря на господин Галгар за доклада. Мисля, че е много важно че подчертавате във вашия доклад, че контрола и наблюдението по отношение спазването на споразумението до сега не работи. Това е нещо много важно, което трябва да се каже, защото оценката на практика е незначителна. Радвам се да видя, че са направени първите постъпки за съставането на системата в Каповерде, защото когато погледнем оценката, ще видим, че малко усилия са влагани в наблюдаването на тези процеси в страната. Освен това липсва сътрудничество и липсва използването на силите с брегова охрана, военните и така нататък. На практика не съществува никаква политика по рибарство в страната и именно на това трябва да се обърне внимание в бъдещия протокол. Малките подобрения – които са факт, се дължат на практика на официалната помощ за развитие, не на нещо друго. Госпожа Фрага е напълно права. Още много има да се извърви, докато се достигне до изпълнение на тези споразумения, поне във вида, в който са замислени. Що се отнася до излишъка от рибните запаси, господин Гар, вие посочвате, че тук има една голяма въпросителна относно оценките, които се правят. О... Very, very would... Особено по отношение на акулата мако, както и други застрашени видове. На това трябва да се обърне непременно внимание в рамките на тези споразумения. Освен това, радвам се, че има клауза за човешките права, за отложените плащания и отлагане, спиране на плащане, когато не става, става въпрос за неизпълнение на регламентите. В миналите споразумения нямаше наблюдатели на борда на съдовете – а също така и нямаше и изисквания по отношение на различните записи, докладвания, докладване за улова от съдовете. А това е изключително важно. Трябва да се подчертае, че и европейските съдове трябва да отговарят на разписаните е, изисквания в споразуменията. Така че. На практика много-много дълъг път ще трябва да се извърви, преди да се постигнат е, е, едни успешни е, споразумения, перфектни споразумения по отношение на излишъка на рибните запаси също така. Европейският съюз и комисията трябва да контролира редовно изпълнението на споразумението, както по отношение на властите в Капо Верде, така и по отношение на изпълнението на изискването от страна на европейските съдове. Благодаря. Иска ли някой да се добави нещо, що се отнесе до ресурсите е, и запасите? Това е вече въпрос на ICAT. Кабо Верде е страна по а, това споразумение. А, оценката в този случай, според мен, е свързана с ICAT и ние трябва да следваме а, неговите разпоредби във връзка с запасите и така нататък. Европейската комисия, госпожа Манос Паулос, имате думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко и набързо искам да кажа, че и ние също прочетохме много внимателно оценката и отбелязахме всичко, което се съдържа в нея. Ясно е, че що се отнася до административното функциониране на това споразумение, заседанието на смесената комисия по-специално и по-техническите е, срещи, срещи, те вече са значително по-редовни. Това е нещо, което вече е фиксирано и е, също така вече няма толкова много разнопосочност в диалога между държавите членки и, е, е, и изобщо държавите. Вие ще получите доклада на смесената комисия. А сега по другите въпроси последващия контрол, ние а, смятаме, че това може да допринесе за едни по-добри резултати, тъй като резултатите сега са доста скромни. Не по този начин ще решим проблема на Кабо Верде. Ние обаче сме на разположение да предоставяме техническа помощ, да, да даваме консултации и ние ще го направим. Няма да бъде лесно да се а, упражнява надзор върху този регион на Кабо Верде и околностите, но трябва да се направят конкретни стъпки и да се подобри ситуацията. Това се отнася също така и за наблюдателите. Има нов протокол за работата на наблюдателите а що се отнася до контрола на нашите плавателни съдове, е, това е проблем, който ни занимава много. Също въпроса за рибните запаси. Както каза госпожа председателката, съвсем а, справедливо а, трябва да отчетем и това, което ни дава ICAT като оценка, но би трябвало също така да се направи а, собствен, да, да направим собствени проучвания, за да може да подобрим а, познаването на запасите. А, това е в общи линии работата, която ни очаква се в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Галагер. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на колегите за изказванията и бих жела да кажа, че ще държим парламента напълно информирана. Това се съдържа в точки 2 и 3 на проекто доклада. Парламента ще бъде информиран на всички етапи на процедурата, на всички въпроси, свързани с, с тези точки. Разбира се, ние бихме желали да бъдем в състояние да упражняваме контрол, мониторинг и надзор. Но както посочи комисията, ние имаме 60 000 евро а, за а, 110 хиляди от 60 станаха 110 хиляди, но това не са много пари. Но а, заседанията, които се провеждат, открояват проблеми, които следва да бъдат решавани. Ние трябва да бъдем а, много внимателни, много е важно да имаме целенасочена риболовна политика. Но тук не става дума само за отговорността на органите в Кабо Ферте. Това е един двупосочен процес. Европейския съюз също има определени отговорности а, и самите плавателни съдове имат отговорност. Необходимо е да има а, максимален и устойчив риболов. И това трябва да се осъзнава и от органите на Европейския съюз, и на, от органите на Кабо Верде. И трябва да се наблюдава ситуацията максимално добре. Разбира се, говори се за АИКАТ, ние всички работим съвместно с тях и повечето от повдигнатите въпроси или са включени, или ще бъдат включени в доклада, така че аз а, а, предлагам проектодоклада доклада с съответните изменения, които ще бъдат направени да бъде внесен за обсъждане. Председателката. Благодаря. Доколкото знам, крайният срок за внасяне на изменения 20 е юни в 12 часа. Гласуването в комисията ще е в съответствие с казаното от господин Галагър, нямаме възражение, ще изчакаме становището на Комисията по развитие. Да се надяваме, че те ще ни върнат услугата за бъдеще. Понякога това се налага да се случи. Значи ще гласуваме през август и през септември по време на втората сесия ще отидем в пленарна зала. Така приключваме по точка 5. Преминаваме към точка 6. Доклада на господин Валенса. Това е становището по отношение на Зелената книга от предизвикателствата към възможностите изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕСА. E Водещата комисия е комисията по промишленост. ИТРЕ ще приеме своя доклад на 30 август, така че ние трябва много бързо задействаме, за да може да дадем нашето становище на време. Зелената книга вече е на лице. Мисля, че становището на господин Валенса е налично на всички езици. Сега ще му дадем думата, за да представи своя текст. След това ще чуем останалите колеги и членовете на комисията. Господин Валенса има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа. Проекта на доклад, който ви представям, е свързан с включването на един параграф към доклада на госпожа Мацис от Комисията по промишленост. В него ще се говори за конкретно финансиране за научната дейност в областта на рибарството. Всички знаем, че рибарството и селското стопанство са основни стълбове на економиката на Европейския съюз и затова има нужда от финансова подкрепа. Знаем, че рибарството е изправено пред сериозни проблеми във връзка с рационалното използване на съществуващите запаси, има екологични проблеми и проблеми с интеграцията на крайбрежните райони. В тази връзка научната дейност е един стабилен инструмент за осигуряване на устойчивост, но трябва да има финансови средства, естествено. Зелената книга говори за технологии и иновации, но не говори за приложно научна дейност в областта на рибарството. По време на предишното заседание ви казах, че имаме нужда от пряко финансиране за научна дейност в областта на рибарството. Ставаме свидетели обаче на една притеснителна тенденция. В седмата рамкова програма няма споменаване на финансиране за научна дейност в областта на морската политика. Ще има зелена книга по отношение на научната дейност и иновациите. Тя ще се появи скоро. Комисията там предлага да включи някои нови елементи. Очакваме текста да се появи този месец. приложено научната дейност трябва да бъде финансирана както трябва, за да може да постигнем целите на политиката по рибарството. Иначе няма да успеем да постигнем своите цели. Трябва да гарантираме устойчивия характер на риболовните дейности и на промишлената дейност, свързана с рибарството. Не става въпрос само за конкурентоспособност, става въпрос за здравословното хранене на европейските граждани. В това няма нужда да ви убеждавам. Предлагам, когато внасяте изменения, да подкрепите моята цел да споменем всичко това като част от доклада на Комисията по промишленост. Мисля, че всички сме съгласни, че имаме нужда от конкретни средства за конкретни е, риболовни проекти в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън има думата. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на господин Валенса за доклада. В момента всички затягаме коланите в е, Европейския съюз. Много страни са изправени пред сериозни економически затруднения. Много от традиционните риболовни страни, включително и моята, намаляват бюджета за научна дейност в областта на рибарството. Това идва в момент, е, в който разглеждаме доклада на господин Валенса, председателката прекъсва и идва по време, продължава оратора, когато госпожа Даманаки препоръчва да се подобри научната дейност. Ако си спомним добре, е, комисията е, организира един семинар, конференция, на който участваха различни участници, представители на сектора, за да се види как можете да работят по-добре заедно. Аз като консерватор от е, Великобритания трудно мога да пледирам за увеличаване на бюджета. Надявам се, че няма да поставя пръд в колелата на моя лидер. Но ако искаме да имаме подобрена научна дейност, това ще дойде на някаква цена. Ако искаме управлението на риболова да стане по-добро, а това говорихме в контекста на реформата на общата политика в областта на рибарството, трябва да чуем какво казва господин Валес. Трябва да подпомогнем държавите членки по отношение на финансирането. Един от основните въпроси в пакета за реформи, който представя госпожа Даманаки и е, който аз подкрепям, е разделянето на отговорността и прехвърлянето на отговорност за управление на риболова към държавите членки. Това е една добра идея. Мисля, че комисията трябва да създаде и зададе рамката с цялостните цели на ОПОР, но ежедневното управление трябва да се повари на държавите членки и регионите. Някои региони естествено вече казват как може да направим това. Това ще дойде с, с своята цена във време, е, когато така или иначе трябва да намалим разходите. Сега ние казваме, че е, трябва обаче да се направят намаления и в бюджета за научна дейност. И този натиск, наред с натиска, който вече очертах, могат да се окажат катастрофални за политиката на рибарство, така че ние трябва да чуем предложенията на господин Валенс. Благодаря. Госпожа Патрао Невиш. Eh, Благодаря, господин, госпожо председател. Не само, че съм напълно съгласна с казаното от колегата, но съм съгласна и с е, думите на господин Стивенсън. Някакси винаги има тенденция по време на криза да се урязват и такива едни по-потайни елементи от бюджета. В крайна сметка региона и бранша страда. Ако не се получат е, резултати в е, краткосрочен план, няма смисъл от всичко това. Във всеки случай необходимо е инвестициите да бъдат устойчиви и дълготрайни. По отношение на рибарството, ние наистина тук в този бранш разчитаме от устойчивото развитие на бранша – и резултатите трябва да водят именно насам на та, в тази посока в научно-изследователската дейност в това число. В противен случай може да се наруши баланса в рибарството в еврозоната. Трябва, вероятно, да отчетем различни възможности и повече възможности – по-настоящем в стратегия 2020 са разгледани ограничен брой възможности, унези, които биха могли да бъдат финансирани конкретно. Що се отнася до е, научно-изследователска дейност и иновации, познание, те са част от 2020, но ето ни сега една златна възможност. Ще трябва с висок клас да оповестим че наистина управлението на рибарството, устойчивото развитие трябва да бъдат напълно интегрирани в стратегия 2020. Нужна е подкрепа за научно-изследователска дейност, за да можем да постигнем подобни цели. И както а, бе казано сега от колегите, всичко това струва пари. инвестициите в научно-развойна изследователска дейност струват пари. Но трябва да продължим да вървим в тази посока, защото в крайна сметка ще поженем резултати. Не в краткосрочен план, в средносрочен и дългосрочен. И това наистина трябва да подчертаем документа. Има социална цена, която е свързана с е, инвестирането в научно-изследователската дейност, но в крайна сметка резултатът ще се отплати на всички ни за направените инвестиции както вече казах, в средно и дългосрочен план това ще се случи. Благодаря, госпожа Йотова. Благодаря, председател. Трудно ми е да не се съглася с колегите, които говориха преди мен. Ще кажа няколко думи като докладчик в сянка по доклада на господин Валеса. Искам да му благодаря за твърдата позиция, която има много ми хареса едно негово изречение, ако разбира се това е бил превода, който чух, че конкретните пари са добри тогава, когато има конкретни проекти. програми, чудесни програми, като програмата Европа 2020 биха останали едни хубави пожелания само на хартия, ако те не бъдат разработени с конкретни секторни политики, каквито са научно-изследователската работа по отношение на рибарството. Затова съм привърженик на това да се дават средства, оправдани средства за научна продукция в тази област, защото така ще можем да бъдем способни на страни като Япония и САЩ, а не винаги да ги даваме като пример за това как ни изпреварват в една или в друга област. Нас като Европейски съюз. Даже бих задълбочила проблема още малко, като в областта на научно-изследователската работа по отношение на рибарството – обърнем малко повече внимание за това как се използва и Европейския фонд за рибарство, да обърнем внимание на това, че навсякъде рибарите ни казват, че искат повече апаратура и възможност за техника. Развитието на аквакултурите имахме чудесен доклад преди известно време на нашия колега за тяхната, за тяхната важност, за, тяхната, за тяхното бъдеще като част от изхранването на населението с една добре отгледана рибна продукция извън тази, която разбира се живее в природата. Така че наструва си да си поговорим за всички тези неща, за да имаме наистина ясни и категорични аргументи тогава, когато защитаваме своята позиция за повече средства и разумни средства по отношение на научно-изследователската работа за рибарство. Нека все пак да отчитаме и факта, че около 70 милиона човека в Европа са заети с, и се препитават чрез рибарската индустрия. Благодаря. Gracias. Señor благодаря, господин Левин. Е, е, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Наистина, това е една огромна тема. Стратегическата рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите. Много неща могат да попаднат е, в това заглавие и в този текст. Съгласна съм с казаното от вас в доклада. Чудя се просто. Дали не може да подходим по-конкретно, когато правим предложенията си? Да дадем една по-конкретна посока, в която трябва да се развива научно-изследователската дейност, особено, що се отнася до управление и опазване на ресурсите в областта на рибарството. Например, в областта на събирането на данни все още има пропуски. Нужно е да се работи по отношение на мониторинг, контрол, развитие. Иновации в тази област са необходими. Това би било много положително за целия браш. Ако можем да внедрим всичко това и да премахнем незаконния нерегулиран улов, така че да имаме само законен. По-нататък, -по системата, която и подхода се основава на екосистемен подход е нещо изключително важно по отношение на бъдещата политика в областта на рибарството, интегрирането и управлението. Нужен е да има такъв подход, но има нужда от много научни изследвания в тази област. Как точно се повлиява определен рибен запас, ако се случва нещо конкретно с друг вид риби. Така че, например, то това е нещо конкретно, за което се мисля, че са ни необходими много повече изследвания и това ще бъде от полза за морската среда, за промишлеността и в крайна сметка за екологията. Въпросът ми е, дали не може с помощта на изменения да направим по-конкретни предложения, къде точно са нужни научните изследвания. Благодаря. Sí, gracias. Yo también quiero felicitar Председателката, благодаря. Поздравявам и аз докладчика. Но има нещо, на което искам да се спра и според мен не е достатъчно засегнато в доклада. А именно приложните изследвания. Тук има проблем с финансирането. Колкото повече средства има, толкова ще можем да е, финансираме съответно научните изследвания и проектите си. По-рано мислихме, че финансирането попада в функцията на рибарството. И тъй като в крайна сметка в рамките на рамковата програма може да се финансира научно-изследователска дейност, това трябва да бъде фундаментална, а не толкова приложни изследвания. Пък ние имаме нужда от приложни изследвания на първо място, но това пък не попада е, по смисъла на седма рамкова програма. Много пъти сме повтаряли, че научните изследвания са най-важни. Но виждате какви са проблемите в областта на изследванията не могат да се публикуват веднага резултатите и съответно тези проучвания просто не са толкова ценни дори и на национално ниво. И в един момент финансирането спира. Така че, според мен, това може да се включи в доклада на ИТРЕ. Трябва да се има предвид именно това, какъв тип изследвания са необходими за конкретни политики, в случая политиката на рибарство. В седма рамкова програма ясно се отделя значимо място на научните изследвания, това е вярно, но на приложните изследвания не се отдава нужното място. Трябва да го имаме предвид всичко това. И още нещо, както вече бе казано, нужно е да се проучват и екосистемите, но това е многодисциплинарна е, рамка, която се изисква подход, който е много по-различен. В противен случай просто не е възможно да се постигне наистина резултат, който наистина да ни каже нещо повече за екосистемите. Ако наистина искаме да гарантираме успешни изследвания в областта на екосистемите, не бива да отлагаме нещата. А сега давам думата на представител на комисията. Good afternoon. Добър ден. В началото искам да се извиня от името на моя началник, господин Холи. Аз ще го заменя. Аз съм е, ръководител на сектор рибарство в Генерална дирекция научна дейност – Отговарям за научната дейност, която финансираме по седмата рамкова програма. Е, мисля, че на последното заседание Тим Хол ви обясни, че е малко рано да се предприемат окончателни решения по отношение на общата стратегическа рамка за финансирането. Дебатите обаче са започнали и е добре, че тази комисия разглежда резултатите от Зелената книга. Ние в момента обмисляме темата за сигурността на храните, там се включва рибарството. Миналия петък имаше една голяма конференция относно перспективите за бъдещата научна дейност. Имаше участие на широка основа имаше представители на Европейския парламент. Получихме подкрепа за продължаването и засилването на научната дейност на европейско ниво. Имаме предложение за засилване на научната дейност в областта на рибарството. Аз съм ръководител на съответния сектор и подкрепям това, което вие казвате, естествено. Важно да се продължи научната дейност. Много е важно да не се започва от самото начало. И ние всъщност така или иначе вече полагаме много усилие, за да гарантираме, че рибарството ще се включи в седмата рамкова програма. 25 милиона годишно вече харчим за подкрепа на вашия сектор. Проявяваме сериозни притеснения по отношение на казаното от различни оратори днес – е, не става въпрос само за академични е, проучвания. Ние финансираме проучвания в рамките на промишлеността. Опитваме се да включим промишлеността в е, нашите проучвания. В последната тръжна процедура, например, поискахме от един консорциум да включи 15 представителя на малките и средните предприятия. Опитваме се да създадем по-добра координация между държавите членки по отношение на научната дейност, споменахте економическата криза. Ако държавите членки координират по-добре своята научна дейност, те ще бъдат много по-ефективни, така че искаме тази координация да се засили в бъдеще и накрая по отношение на приложените изследвания, интересна и важна тема. Важно е в вашето становище, според нас, да се почертае допълняемостта и синергията между онова, което седмата рамкова програма може да финансира и онова, което може да се осигури от фонда за рибарство. В момента се обсъждат нови идеи за насърчаване на иновации. Тези два подхода трябва да са допълними, да се допълват един друг. Това е по отношение на приложените изследвания. Така ще приключа. Искам да ви благодаря за това, което сте извършил като работа. Благодаря. Господин Валенса, искате ли да кажете нещо в заключение? Много благодаря. Благодаря ви за всички изказвания. бих искал да ви приканя да внесете изменения към моето становище. Не забравяйте, че тази зелена книга, която се обсъжда в Комисията по промишленост, представлява един много комплексен документ. Госпожа Лювин каза, че много неща могат да се включат. В Комисията по рибно стопанство ние се опитваме да отделим достатъчно внимание за, за рибното стопанство, да му отдадем дължимото, да го включим както трябва в седмата рамкова програма. Някак си опитваме се да си пъхнем кръка между вратата и рамката, за да не ни забравят. По отношение на позоваването на финансови средства за рибарството, не забравяйте да упоменете конкретно за какво става въпрос и внесете изменения. Благодаря ви. Е, Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията ще бъде 24 юни. Ще е julio. 20 юни в 12 часа ще гласуваме на 12 юли в нашата комисия, а в ИТРЕ, комисията по промишленост, ще се гласува на 30 август. Това е становище, към което всички проявяваме интерес. Много е важно нашите позиции по някакъв начин да бъдат включени като изменения за да може те да повлияят на доклада на Комисията по промишленост. Ще разгледаме различните начини да процедираме, защото становището много често се разглежда като документ, който е абсолютно безполезен. Ако имаме доклад с редица изменения, това ще е най-добрия начин да се действа, според мен. Това може да са ваши изменения от името на Комисията по рибно стопанство. Те могат да бъдат включени в доклада на Мариса Матиес в ИТРЕ. Да, сега ще ви дам думата отново, господин Валенса. Това беше моя коментар. Просто забравях да добавя, че проведох конструктивен диалог с госпожа Матиас. Тя е готова да прави откритост по отношение на нашите предложения. Готова е да приеме внасяне на изменения от наша страна, така че моля ви да представите вашите предложения на мен председателката. Ако това е най-добрият начин да се действа, нека така да бъде. Ще се опитаме да включим измененията в текста на госпожа Матиас. А, така, приключваме по тази точка и отиваме към точка 7. Тя е при закрити врата. Размяна на мнения с представител на комисията. Моля,